Радвам се, че сте стигнали до компромис. Майките в отпуск по майченство се нуждаят от гъвкава заетост. А това означава да започнат по-рано работа и да съчетават семейния и професионалния си живот. Последното е сред приоритети в директивата. Комисията е вложила много усилия в тази тема. Гъвкавата форма на заетост е нещо, от което зависят някои стопански отрасли. Ако искаме повече сигурност за работниците, това трябва да бъде направено, но не трябва да загръбваме гъвкавостта. Нуждаем се от съответната нормативна рамка и не трябва да въвеждаме забрания. Благодаря ви. Е, е, Приветствам подобренията. За 200 милиона трудещи се условията на труд стават по-добри. Може, хората могат да се оповават на договор. Срамота е, че в Германия има сектори, в които всъщност заплащането е най-низко за Европа. Е, трябва да се подобрят е, условията на труд още от първия работен ден, съгласно договора, а не е, той да се представя на работниците след една седмица или 10 дни. За Германия е изключително важно а, да се решат проблемите, тъй като а, така, безсрочното уволнение или освобождаване на работещите е обичайна практика и все още нещата не са регламентирани със закон. При всички положения това е злоупотреба, това е експлоатация и се оказва, че хора, които работят, е, е, е, не получават заплащане, нямат никакви права, а тези, които работят по-малко от 23 часа месечно, на практика са извън закона. Благодаря. Господин Фионер. Благодаря, госпожо председател. Е, малко е сюрреалистично усещането, не само защото това е последната пленарна сесия, а, но социал-демократите казват, че това не се случва, това не е, възм... не е възможно, че това се прави. Министър-председателят Льовен каза, че това е мит. Ако прочетете документа обаче, ще видите, че това е един е, едно от най-важните е, законодателни актове след е, Гьотенбург. Посланието е, че това не се случва. Понякога шведските социал-демократи се събуждат през ноември те нарекаха това предложение неприемливо. То ще повлияе върху шведския модел с колективните споразумения. Хубаво е, че се случва, но е невероятно, че те гласуват за него. Още един път казват не се случва, ами може би за това не са тук днес и не участват в дебата, защото това, което се случва, според тях не се случва. Преминаваме към спонтанните изказвания. Първият оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Живеем в времена на бързи промени на пазара на труда. Възникват нови професии и нови форми на заетост. Гъвкавостта е важна и за двете страни. Гъвкавите форма форми на заетост могат да улеснят съчетаването на професионалния и личния живот, а за бизнеса осигурява полезна адаптируемост към промените на пазара. Независимо от формата на заетост, обаче работниците трябва да се ползват с някакви минимални всеобщи права. Ние вложихме доста усилия в нашата комисия по заетост и имаме решение. Повишаваме нивото на сигурност. Председателя прекъсва. А, и така имаме повече сигурност, без обаче прекомерно бреме. Зачитат се различните модели и спецификата на държавите членки. В директивата се предвиждат общи изисквания за писмени декларации, предоставянето на писмена информация в 7-дневен срок в основни линии и в 30-дневен срок с подробности. Мисля, че с това ще се подобри положението. Благодаря. Благодаря следващия оратор. Благодаря, Благодаря, госпожо председател. През 2016 година по Комисията по петициите получи петиция от работници в Макдоналд за несигурните им условия на труд. Аз съм работила с тях и бях поразена от работата на млади хора, които се присъединиха към профсъюзи и казват стига толкова, заслужаваме справедливи условия на труд и заплащане. Днес гласуваме за стъпка в тази посока. Проекто правилата за прозрачни и предсказуеми работни условия не, не, не са толкова радикални. Аз бих искала да има изрична забрана на договорите с нулеви часове, да има, да бъдат обхванати всички работници, независимо от броя часовете, които работят. Но тези правила дават важни права за работниците на несигурни договори правилата трябва да се спазват без вратички или изключения. Това са минимални права. Не, нарастващата несигурност на работното място подхранва економическата сигурност, което е плодородна почва за избояването на популизма. Госпожа Томашич. Благодаря, госпожо председател дигитални. Европейският съюз трябва да е глобален лидер, що се отнася до осигуряването на равни и справедливи условия на труд. Новите промени не трябва да застрашават милиони работници. Новите гъвкави форми на заетост създават е, много възможности по линия на цифровата економика. Бяхме засегнати от глобалната криза и благодарение на новите форми на заетост, мнозина си намериха работа. Работниците трябва да получават по-добра информация, за да могат да упражняват правата си в един динамичен пазар. Задачата ни като съзаконодателен орган е не да налагаме нещо върху работниците или работодателите, да направим така, че да има равнопоставеност в техните отношения. Благодаря. Следващия оратор. Да, благодаря. Госпожа Конева говори. Е, трябва да гарантираме е, е, висока степен на защита на условията на труд в Европейския съюз. Ние в противен случай ще загубим милиони работници. Това ще се случи в крайна сметка, ако няма успех това, което вършим. Е, е, трябва при всички положения да защитим е, правата на тези, които работят в непривлекателните сектори на заетостта. Е, добре, е, говори се за повече гъвкавост, но защо е, няма по-категорични и стикни правила по отношение на започването още от първия ден на сключване на договора за етостта? изисква стрикни правила – за двете страни. Е, желаем ли в крайна сметка да се стигне до жълти жилетки, трябва да попитаме съвета. Е, защото протестите на хората е, се засилват навсякъде в Европа. Ние сме призвани да ги защитим. Вие поискахте думата, така ли? Заповядайте. Госпожо председател, условията на труд са много важни. Това е един от най-важните елементи в нашия доклад, като докладчик в сянка на Комисията по правни въпроси. Аз се разговарях с много работници и служители в Малта. Невероятно е онова, което чух работници, които започват работа без договор, ко- които не знаят при какво заплащане ще работят. Има работници, които са длъжни да преминат а, през обучение, но, затова, но трябва да си го платят. Това се случва дори в а, държавния сектор. А, мисля, че с а, тази директива трябва да изпратим ясно послание не само за, към работниците, но и за работодателите. Колкото по-добри са условията, толкова по-силна ще е конкуренцията между предприятията. Госпожа Уорд има думата. Благодаря миньорите, които превиват гръб, в миналото не са имали никаква сигурност. Същото и въжи за пристанище работници в Ливерпул през 20 век. Как така през 21 век, когато изпратихме човек на Луната, не можем да дадем на обикновения гражданин сигурност? С нарастването на договори с нулеви работни часове, и с а, трансформациите в нашия свят, четвъртата промишлена революция, трябва да адаптираме законодателството, за да осигурим защита на работниците в тази нова екосистема. Правителството ни се опитва да напусне Европейския съюз все още и консервативни Консерваторите искат да ослабят правата на работниците. Доброто нормотворчество за предвидими условия на труд и колективното трудово договаряне за всички граждани от всички 28 държави членки е най-добрият начин за Великобритания, за 27-те държави членки и за трудовата сила. Следващия оратор. Господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. Отново наблюдаваме същия спектакъл. Какво виждаме? същата политика на Европейския съюз. Нищо не се променя. Работните условия, но повече гъвкавост при по-гъвкави форми и нетипични форми на заетост. Ние всъщност не помагаме на работещите, не помагаме за създаване на повече работни места. Това е огромен на слабост, огромен дефицит. И, за съжаление, това е духа на тази директива. Трябва да се спре с експлоатацията в основните училища. Има преподаватели, които са на практика заложници на тази порочна система. Техните работни договори не се опират на директивата от 1991 година. Те на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 Благодаря, госпожо председател. Нови форми на работа, като работа при поискване и нужда, са, е, почиват на принципа на гъвкавостта и готовността на работниците да работят. Това са форми на нископлатен труд, е, които злоупотребяват с хората. Тази директива имаше за цел да осигури е, гъвкавост на пазара на труда, но тъй като, бяха, тъй като не бяха включени договорите на нулеви часове и бяха включени проблеми, свързани с спешните служби и други, не са, не са включени всички работещи. Домашните помощници също не са включени в законодателството. И всъщност Не е разбираемо защо не са включени домашните помощници, като си има предвид, че искаме да подобрим условията им на труд. Не можем да допуснем това несправедливо изключване от обхвата. Приключихме с, с спонтанните изказвания. И думата има коми... Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, аз вече благодарих на докладчика, но искам да благодаря на докладчиците в Сянка, а също и на румънското председателство за конструктивните и успешни преговори. Уважаеми депутати, с предложената директива за прозрачни и предвидими условия на труд поставяме акцент върху това, което е наистина необходимо на работниците на днешния пазар на труда. Гъвкавостта днес е неизбежна, както и цифровизацията. Ето защо ние не целим забраната на новите форми на заетост, а подпомагане на работниците с защита срещу злоупотребяващи практики и минимална прогнозируемост, от която всички се нуждаят, за да си организират живота. Прилагането на тази директива ще е общо начинание за държавите членки, работодателите и работниците със съответната роля и на социалните партньори. Призовавам ви да подкрепите директивата. Това е много важна мярка на социалната справедливост и солидарността за гражданите. Както вече казах, тази директива е сериозно постижение по линия на Европейския стълб за социални права. Всички трябва да се гордеем от тази повратна точка. В заключение искам да направя връзка между тази директива и други инициативи. Командировът на работници, достъп до социална закрила за всички, програмата за квалификация, съответния семестър и съчетаването на професионалния и личния живот. Мисля, че със своите решения по тези инициативи комисията и парламента показват какво са направили по време на техния мандат. А именно социалният Европа се превърна в основен елемент от мандата. Благодаря и докладчика. Още веднъж е, сърдечно благодаря, госпожа председател, е, на всички, които участваха в този дебат. Е, напълно признавам правото на всеки да се колебае и да има определени съмнения по отношение на текста. За съжаление и аз бях много разочарован, че не успяхме да постигнем повече, но като докладчик човек се старае да намери някакво равновесие, баланс. И нека да кажа, че всъщност три са основните момента. Не можем, за съжаление, да обхванем абсолютно всичко. 12 часа седмично вместо 3 часа седмично. Това беше нашето искане. А преди това ставаше дума за въпросните часове в рамките на 2 месеца. Все пак подобрихме нещата. Освен това, моля комисията да прояви повече бдителност, когато става дума за а, свръхчасове, извънреден труд, естествено трябва да се предприемат мерки. И освен това, а, много от а, нещата, които бяха, а, останаха извън обхвата на директивата, за съжаление, а, да, трябва да кажа, че моряците, а и други категории труд е, и професии останаха извън обхвата. Много се страхме, но не постигнахме нищо по-добре. Не можахме и да удължим е, или да съкратим малко повече че това, което а, е, ни притесняваше. Игричките на работодателите с а, изпитателния срок. Е, при всички положения постигнахме повече от това, което бе направено до този момент в рамките на настоящото законодателство и е, макар и малко, е, то подобрява ситуацията. Разбирам много добре, когато критикувате текста, че искате всъщност да се получи нещо много-много по-добро, но Светът не е перфектен, за съжаление. Това е положението. Трябва да възприемем днешния текст, който обсъждаме като етап в рамките на социалната политика. Благодаря на всички. Е, утре ще бъде гласуването по текста, който обсъдихме. А сега преминаваме към доклада на господин Ленърс, Европейския орган по труда. Четири минути за докладчика. Да, благодаря, госпожо председател. Е, европейският е, единен пазар разчита на свобода, на свобода на движението на е, лица, на капитал, на услуги. Необходими са съответните принципи, за да осигурим повече търговия, повече мобилност, повече свобода за гражданите, но времено. Това трябва да става на основата на почтеността, на, на честността, на принципите. В никакъв случай не бива да се допуска социален дъмпинг. Когато говорим за трансгранична мобилност, не бива да се допуска злоупотреба с труда на хората или експлоатация. На всяка цена трябва да има а, и лоялна конкуренция между предприятията. Тоест, ние се нуждаем от свободен пазар, но и от честен, лоялен а, пазар пазар, за лицата, за услугите, за предприятията, за економиката. Необходими са ни стриктни и ясни правила на европейско равнище и е, много добро правоприлагане и изпълнение на тези правила. Години наред е, ние говорим за правила и за принципи, за е, равно заплащане на е, едно и също е, работно място при един и същ е, труд, но установяваме, че не е така. И за това трябва при всички положения да защитим по-добре работниците и по отношение на този принцип и по отношение на работата с токсични вещества. Нали желаем да направим Европа по-социална? Правилата, ако са написани само на хартия, е, не вършат никаква работа, не позволяват е, е, нещата да станат по-ефективни и да се подобрят. Повече от 17 милиона европейски граждани живеят и работят в чужбина. Те са обхванати от трансграничната мобилност и този брой ще нараства през следващите години. Необходимо са социални, трудови инспекции в държавите членки, които да не се ограничат отличават от границите, когато става дума за трансгранична мобилност, т.е. съгласувани действия. И в този смисъл се нуждаем от Европейски орган по труда, който да може в крайна сметка да насърчава контрола и в трансграничните измерения. Европейския парламент се отнася много сериозно към тази задача. Години наред ние пледираме за представянето на съответното предложение и ето, че Европейската комисия го направи. Да, добре, същевременно се говори за по-добра информация за задълженията и правата на хората. Добре, но защо това да не се прави от националните инспекции по труда? Защото те познават най-добре в крайна сметка и европейските, но и националните правила правила и разпоредби. Те познават най-добре и опасностите. Не е нужно да натоварваме Европейския орган с тази задача. Той трябва да има задачи само толкова, колкото, са, е, колкото е абсолютно необходимо. Там, където има злоупотреба на единния пазар, там, където в рамките на трансграничната мобилност се извършват нередни неща. Много, много сърдечно благодаря на комисаря Тайсън тези резултати днес без нейната ценна помощ нямаше да се налице. Благодаря много и на румънското председателство, което много конструктивно работи по досието и допринесе за този резултат. Благодаря и на всички колеги от другите политически групи. Много често сме се виждали и аз казвах, че понякога се виждаме по-често с докладчиците в сянка, отколкото са жена ми през тези последни месеци, в които работихме много усилено. Благодаря много на всички за интенсивността интензивната работа и благодаря също и на всички сътрудници и съветници, без които едва ли щяхме да се справим. Благодаря. Госпожа Тайсен. Again. I am very happy to be here all... Много се радвам, че съм тук преди гласуването на регламента за създаване на Европейския орган по труда. За мен този, този регламент е много важен за създаване на справедливост на условията на труд. Аз представих това предложение преди година. И сега ще, глас, ще се гласува регламентът. Е, този резултат се дължи на конструктивния подход и на двамата са докладчици. Е, не можем да не благодарим е, и на парламента и няколко председателства. Благодаря на докладчика Ленър за ангажираността му и за много ефективната му работа по време на преговорите. Благодаря също така и на докладчиците в Сянка. Е, и на председателството на съвета за конструктивната им дейност, благодарение на която досието беше приключено. Това ще бъде първата действаща агенция на Съюза в областта на труда. Е, днес 70 милиона европейски граждани живеят и работят в друга държава, различна от тази, на която са граждани. Важно е да се гарантира, че европейските правила за мобилност ще се прилагат последователно и изцяло. Трите цели са еднакво важни. Първо, да се улесни достъпа до информацията и услуги е, за е, гражданите и предприятията, да знаят те какви са техните правила и задължения зад граници. Също така трябва да се гарантира, че държавите членки изпълняват своите задължения за информиране на командированите работници. и че ползват ОРС, Европейска полта за мобилност. И трето, да се улесни сътрудничеството между националните органи, които прилагат европейското законодателство в областта на координирането на мобилността и социалната сигурност. Агенцията ще помогне на държавите членки да се борят трансгранично с нелегалната заетост и другите нарушения. Залагайки на, принцип, на принципите, на които работят Евроджаст и Европол, на едно място ще бъдат събрани всички услуги за улесняване на обмена на информацията и сътрудничеството. Без съмнение, това ще даде значителен принос за създаване на обща култура взаимно правоприлагане, обмена на информация и взаимно доверие. Европейският орган ще даде също така и необходимата подкрепа на националните инспектори за извършване на съвместни проверки. Освен това, органът ще бъде орган, който ще изпълнява ролята на медиатор в случай на спорове. Ние ще дадем бърз отговор в случай на а, спорове, а, от които са засегнати граждани или фирми. Знам, че преди две години, когато започнахме да говорим за евентуалното създаване на Европейския орган по труда, някои изразиха съмнение за добавената стойност от създаването на още една европейска а, а, агенция. Не, но това ще бъде орган с оперативни а, а, е, задачи. Е, до този момент нямаме такъв на европейско равнище. И точно това ще направи този регламент. Европейския орган е, по труда ще даде добавена стоеност в ежедневната работа в областта на пазара на труда и мобилността. Веднъж когато регламента бъде прият, тази комисия е готова да направи необходимите стъпки, за да може органът да заработи през есента на 2019 година. Очаквам с нетърпение вашите коментари. Благодаря. От името на Комисията на транспорта. Не, на Комисията по бюджета първо. Давам думата на господин Гайер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Тансен, уважаеми колеги, Европейския орган по труда ще има задача за прилагане на европейското право в областта на трудовата мобилност. Това е чудесно. За бъдеще това ще бъде първата инстанция, при която, към която се обръщат националните инспектори, които а, извършват трансгранични проверки за спиране на дъмпинга и нередностите. Това също е добре. Добре Добре е също така, че ще има защита от нелоялна конференция. Не е хубаво, че доста, трябва, че доста трябва да чакаме, докато агенцията, органа по труда заработи напълно. Въпреки това, този орган е изключително важен. За, със съжаление отбелязваме, че не можахме да наложим санкции върху държавите, които не са съгласни да си сътрудничат. Това според мен е грешка. За мен е напълно неразбираемо как консервативните и либералните сили пропуснаха този а, аспект. Надяваме се а, в спора за седалището на агенцията да имаме за бъдеще повече разбиране. От името на Комисията по транспорт и туризма госпожа Дели има думата. Създаването на Европейски орган по труда е повече от наложително. Социална Европа не съществува, освен в текстовете. Тя липсва от реалността. Стига толкова. Ние имаме възможност да приведем това в действие и да сложим край веднъж за винаги на социалния дъмпинг и да се помогне не само на командированите работници, но не за които живеят в други държави членки и работят там. Европейския съюз най-сетне трябва да реагира, за да защити правата на работниците в Европейския съюз, свободното движение да остане реална възможност. Европейският орган по труда може да координира социални, а, инспекциите на цялата територия на Съюза за спазване на социалните норми а, и това ще бъде стъпка напред в социална Европа, защото това съществува върху хартия, но не и на практика. Това не може да продължава повече. Ние се надявам, че ще гласуваме с голямо мнозинство в подкрепа на този текст. Благодаря ви. И една минута за господин Джамбарски от името на Комисията по правните въпроси. Председател, колеги, за пореден път сме свидетели как чрез манипулации по темите социален дъмпинг и социални права се прави опит да се налагат ограничения на пазара. нещо повече виждаме предложение да се създаде агенция която от една страна би трябвало да се намесва с националните разпоредби и свободно движение на работници но от друга би трябвало да санкционира държавите членки. за пореден път и без да има особена причина за това сухопътният транспорт е изрично споменат в доклада. това значи че правителствата в западна европа продължават да се плашат от предприемачите от изтока и работниците и решават с лека ръка да въвеждат все повече и повече нови регулации трудовата мобилност в съюза е от полза на европейските граждани икономиките на страните членки и на страните членове като цяло. всички усилия относно регулиране на трудовите взаимоотношения в съюза трябва да бъдат подчинени на принципа на улесняването на предприемачеството. в случай че този орган все пак се създаде би било прекрасен знак от страна на европейския съюз да реши най сетне централата му да бъде преместена в държава в която няма европейска агенция. такава например е българя която в рамките на своето председателство на съвета на европейския съюз доказа че е достойна да бъде домакин на такава агенция. благодаря за вниманието. Господин Павел от името на комисията Либе. Добре дошли на всички приятели, които наблюдават този дебат. Госпожо комисар, благодаря ви за предложението и за работата, която свършихте през изминалата е, година. Искам да поздравя също така румънското председателство, защото успяхме да приключим преговорите за по-малко от е, година. Бъдещия Европейски орган по труда има много важна мисия. Комисията вече очерта някои от проблемите, които ще се решат е, със създаването на този орган. Искам ми се да седалището на органа да бъде в Румъния. Имаме е, аргументи за това. Е, прозрачността, която дава Румъния, е най-голяма. Румъния дава най-бързи отговори на запитванията от комисията, когато става дума за трансгранични въпроси и въпросите на работниците. Мисля, че това ни квалифицира като добро място за седалище. Е, ако органът има седалище в Румъния, резултатите ще бъдат отлични. Благодаря ви. Господин Соле, от името на Комисията по правата на жените и равенството между половете. Благодаря, госпожа председател. Създаването на Европейски орган по труда е стъпка напред към защитаване правата на работниците и спазване на разпоредбите на трудовото законодателство и на свободното движение. Като докладчик в Сянка бих искал да се включат повече предложения от е, тези, които ние внесохме. Например, клауза да се гарантира джендър мейнстриминг, е, да се направи оценка на въздействието е, върху аспектите свързани с пола, нуждата да се установят контакти с нужните агенции при събирането на данни, също да се направят оценки свързани с данни, които са разбити по пол, да се гарантира също и баланс между половете при учредяването на управляващите органи на Европейският орган по труда. И се надяваме, че този орган ще започне да действа в най-скоро време. Сега преминаваме към изказване от името на политическите групи. Господин Каза за минута и половина от името на НП. Бих искала да поздравя докладчика за отличните резултати, които са постигнати чрез този законодателен акт. Предприели сме важни стъпки за постигане на по-справедливи и по-социални условия в Европа. Това е още една история на успеха в прилагането на принципа на Европейския стълб на социалните права. Също така това е успех и възможност, която се предлага за единия пазар. Европейския орган по труда ще има за задача да подпомага отделните органи в държавите членки в борбата с измамите или злоупотребата и също така за улесняване на мобилността на гражданите. Също така ще ще подпомага сътрудничеството между европейските държави за прилагане на законите, които са прияти. С оглед на това трябва да създадем ясни и справедливи правила, които трябва да бъдат прилагани правилно. Това е възможно единствено с добро полезно взаимодействие между държавите членки и техните компетентни органи. Не бива да забравяме важната роля на социалните партньори в този процес. Както всички знаем, общия пазар заема централно място в европейския проект и в плановете на Европейския съюз. Мобилността в Европейския съюз е реалност, която виждаме и преживяваме всеки ден. Милиони европейски граждани работят, живеят и пътуват в държавите на Европейския Давам думата сега на господин Пирински от името на социалистите демократите. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Създаването на Европейски орган, чиято важна роля е да се сложи край на трудвата експлуатация и да се гарантира мобилността на работниците е важно постижение. През 2017 председателя Юнкер отправи призив и бяха предприяти действия от комисията с насене на предложение през март беше извършена интензивна работа от парламента заедно с съвета, за да стигнем до настоящия момент за рекордни срокове. Малко са институ... институциите, които могат да ни дадат а, такъв а, резултат. Трябва да се постигне по-голяма конкурентност а, на бизнеса, а, да се държи на а, устойчивостта. Трябва да се сложи край на краткосрочното мислене и също на конкуренцията за заплати на по-низко ниво, защото това подкопава доверието на гражданите и готовността им да участват в продуктивен, ефикасен труд. Искам да приканя всички ни тук, всички заинтересовани да превърнат създаването на Ела в едно важно събитие и да поемем отново ангажимент да създадем истински социален съюз с силни социални държави. Само по този начин можем да гарантираме достоен и сигурен живот на гражданите, както и обещаващо бъдеще на Съюза. В последните секунди, които ми остават, искам да благодаря, да благодаря на колегата Ленард за отличната му работа в организирането на този въпрос, на ам, комисарият Тайсън и на всички, които допринесоха за този успех. Благодаря госпожа Харкин от името на АЛДЕ. Искам да благодаря на докладчика за конструктивния подход. Също така да благодаря на докладчите в Сянка и на комисията и на госпожа Тайсен. Когато разгледах този доклад първоначално, имах някои въпроси за неговата принадена стойност и въздействието, което ще има върху платформата ЕОРЕС за работните места. Но мисля, че законодателството, което стои пред нас, ще осигури необходимото сътрудничество и канализиране на процеса, така да постигнем ефективен и ефикасен орган по труда. Другият въпрос, който имах в началото е какъв, какви проблеми се опитваме да решим и дали това законодателство наистина ще ги реши. Свободното движение на работниците функционира, но от време на време се появяват проблеми и те могат да подкопаят доверието в системата. И също има въпрос за справедливостта и спазването. Тези въпроси, според мен, изискват създаването на независим орган, който ще засили сътрудничеството, взаимната, взаимното подпомагане между държавите членки при уреждане на трансгранични спорове и улесняване на уреждането на тези спорове. Мисля, че в крайна сметка законодателството разглежда много от идентифицираните проблеми, свързани с ежедневното функциониране на работници, на движението на работниците. И мисля, че в този смисъл се улеснява това движение на работниците за всички европейски граждани. Имаме по-синхронизирана система заради сътрудничеството между държавите членки и най-важното е, че това ще помогне за възстановяване на доверието в системата система, доверие между държавите членки и между гражданите. Това е последното ми изказване в парламента и за мен е голямо удоволствие да кажа, че бях част от екипа, който помогна да се изработи законодателство, което ще засили свободното движение на работниците, като същевременно се гарантира на гражданите и на държавите членки, че това е система, на която могат да имат доверие. Благодаря. Благодаря госпожа Кари от името на ГУЕ за минута и 30. Øh, Благодаря. Госпожо председател, всеки ден в Европа хиляди граждани работят при лоши условия – при лошо заплащане и без никакви права. Хора, които за да оцеляват, трябва да работят на няколко места. Социалният дъмпинг е обратната, тъмната страна на Европейския съюз. Единият е, пазар поставя много по-високо правилата, е, правата на бизнеса, отколкото на хората. Печалбата е по-голям приоритет е, от справедливостта. и сме далеч от гражданите, хилядите граждани, които а, трябва да работят при тези условия, настояват за решение. Настояват да направим нещо срещу социалния дъмпинг. Затова ние трябва да дадем възможност на всички да работят при добри условия. Вие казвате, че има нужда от още една европейска агенция, която ще гълта ресурси, ще създава бюрокрация. Аз смятам, че повече власт трябва да се даде на гражданите. Тук се прави точно обратното. Това не е сериозно. Европейските граждани нямат нужда от повече агенция, а имат нужда от овластяване. Госпожа Хаут Халкен, Алкен за благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имаме повече Европейски съюз, че ще имаме един европейски орган по труда, който ще подпомага националните органи по труда и ще допринесе за преодоляване на социалния дъмпинг. Милиони работници в Европейския съюз работят в държави, които не са техните държави на происход. Хората работят за да изкарват прехраната си, а не за да мамят. Ние трябва да обръщаме внимание на такива случаи, като случая с филипинските шофьори, които бяха държани при нечовешки условия. Разбира се, ние искаме да укрепим Европейския орган по труда, да дадем възможност на гражданите да внасят директно жалби. Разбира се, има много елементи, които подкрепяме в този доклад. Господин Пападаки за една минута. Органа за инспекция по труда в Гърция се опитва да проверява всички области, свързани с труда, веднъж годишно. И въпреки това имаме неадекватни а, държавни органи, които се ограбват от а, Европа. И мисля, че възоснова на останките от трудовата инспекция сега изграждаме Европейския орган по труда целта на този нов европейски механизъм е да увеличи мобилността на работещите, защото, както се казва в текста, само 700 хиляди работници се придвижват годишно от една държава в друга. Така че се насърчава е, труда на черно, недекларирания труд, като тук имаме предвид стълба за социалните права, подписан от всички партии в Гърция, социалистите, християн, демократите и няма минимални правила. Това противоречи на правата на работниците. Това ще подсили комунистическата партия в Гърция, за да се излезе от тази джунгла в сферата на труда. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, мобилността е едно от основните права на гражданите в Европейския съюз. Имаме командировани работници, чуждестранни работници и още милиони граждани, които в продължение на години работят в друга държава от Европейския съюз. Европейската комисия и съвета многократно са обсъждали въпроса за мобилността. Ние тук също често сме обсъждали въпросите за командированите работници, и социалните осигуровки. Създадохме платформа за сътрудничество между държавите членки за нерегистрираните работници. Понякога нашия дебат беше доста успорван. Съмненията ни са много, защото понякога разпоредбите са много сложни. Идеята за създаване на Европейски орган по труда която да тълкува а, законодателството и да го прилага е много добра. Но по време на дебата се появиха идеи този орган да има големи правомощия за контрол. Аз подкрепям идеята за това органът да подпомага прилагането на законодателството, но що се отнася до контрола, тези функции на органа не трябва да се преекспонират. Госпожа Бресо за една минута. Благодаря. Създаването на Европейски орган по труда е успех за нашата група в Европейския парламент. Това е първата стъпка по пътя към създаване на социален стълб, за който се борим от години. И за да покажем, че целта, която имаме за създаване на социална Европа е правилно, тъй като искаме да се подобри живота на хората и те да имат достоен ни работни места. Освен това, да има повече равенство, да се гарантира повече мобилност в Европейския съюз, да се подкрепят държавите членки за преодоляване на социалния дъмпинг и работата на черно. Изключително важно е парламентът да участва в всичко това да участва също и при вземането на решение относно финансирането. Господин Калве Шамбо за една минута. Благодаря, госпожа председател. Отново се изказвам. Аз съм пристрастен към социалните въпроси и към социална Европа. Бихме искали това да е в съответствие на това, което каза комисаря в края на предходния дебат. Това е огромен но усилие, което правим ние в края на нашия мандат и комисаря, и Европейския парламент. Надяваме се, че и съвета ще направи нещо положително за социална Европа. Искам да благодаря на докладчика, както на всички докладчици в Сянка, за положения труд. Разбира се, това можеше да бъде нещо съвършено, не е такова, но все пак е голяма стъпка напред за гарантиране на правата на работниците срещу злоупотребите за спазване на минималните права, които са гарантирани в Европа и трябва да получи подкрепата на този парламент. Госпожа, господин Ван де Канделаре за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за да има справедлива конкуренция между работещите в национален план и в трансграничен е един много важен въпрос, който трябва да се обсъди. Измамите, свързани с трансграничното упражняване на трудовите права, е ясен проблем. Всъщност проблемът е в държавите членки, които не контролират ефективно ситуацията. За това, за съжаление, виждаме последиците, а именно, че мощта на единия пазар се намалява, въпреки че ние имаме нужда все повече от него. Аз съм от Западна Фландрия и хората молят за добра работа, така че подвижността на работниците е условие за просперитет и за економическо развитие, но мобилността може да е устойчива единствено, ако е справедлива. И ето тук имаме пробойна. Много хора смятат, че е, каубойте винаги е, успяват да заобиколят системата и да им се размине за измама. Те, е, нищо, че са извън закона, разминава им се. Европейския орган по труда трябва да промени тази ситуация. Трябва да имаме бърз обмен на данни между държавите членки. Това е най-добрият начин за унищожаване на измамите обещаваме в настоящия мандат на хората един социален пакет с рейтинг тройно А, но ние живеем в Европейски съюз, в който социалните аспекти стават все по-важни. Комисар Тайсън е направила много по този въпрос. Трябва да намалим неравнопоставеността между гражданите. Това ще подкрепи европейския проект. Господин Балас, за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисара. Ние искаме да подкрепим създаването на Европейския орган по труда. Това е стъпка напред. Въпреки това, ние знаем, че се води помирителна процедура по въпроса и по отношение на борбата с измамите. За бъдеще се надявам да има истински европейски трудови инспекции, които да налагат санкции на онези, които извършват измами това се наблюдава на национално ниво, но трябва също да се предприемат наказателно-правни действия, защото страхът все пак има възпиращ фактор. Трябва да се борим срещу социалния дъмпинг и да се знае, че нарушителите ще трябва да поемат отговорност за последствията. Трябва да има електронна карта за социално осигуряване, така ще могат да бъдат приносими правата. Ние предприехме първата стъпка. Трябва да направим така, че социалният дъмпинг да се превърне в един лош спомен и вече да не съществува. Благодаря, госпожа Улскок има думата за една минута. Thank you. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. През миналата година приехме споразумението за директивата за командированите работници. Това беше голяма победа за работниците и синдикатите. Е еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място. Сега топката е в държавите членки, които трябва да приложат директивата на практика. Европейския орган по труда е много важна част от пъзела в тази област, защото тя ще допринесе за по-добър обмен на информация информация между държавите членки. Знаем, че има толкова много нередности, толкова злоупотреби при внасянето на социалните е, осигуровки, така че без обедна информация няма как да е, върви напред. Трябват ни добре работещи системи за социално осигуряване. Ние ще дадем нашия принос за това работниците изведнъж да се окажат посредата между двата стола на различните държави. Хубаво е, че постигнахме компромис, е, хубаво отчетохме а, е, националните искания. А, е, председателката прекъсва ораторката, но тя благодари за сътрудничеството. Имаме петима желаящи да се изкажат в процедурата по спонтанни изказвания. И тъй като има доста шум в залата, моля ораторите да говорят по-високо. Давам думата на госпожа Шойдрова. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисаря, да й пожелая всичко най-добро. Искам да благодаря и на господин Ленър за нашия докладчик, тъй като чекам, че беше постигнато добро споразумение аз като цяло не съм за това да се създават нови европейски органи, но считам, че този орган е, има известен потенциал да се разрешат трудностите, които наблюдаваме на вътрешния пазар и да се прилага европейското законодателство в сфери, където това не е правено до сега. Също антитръстовите мерки да се имат предвид, те се въвеждат в някои държави членки. Мисля, че трябва много внимателно да следим този орган, за да не дублира той органи, други органи и служби. Инспекторите трябва да работят на доброволни начала и държавите членки да спазват тяхната независимост. Председателят, уважаеми колеги, все още вървят изказвания, така че ви моля да пазите тишина, доколкото е възможно. Госпожа Томашич има думата. Микрофон за оратора, моля. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям правата на работниците и създаването на социален климат, в който ще е нормално за тези права да бъдат зачитани. В някои части на Европа това не е така. Въпреки добрите закони, има бюрокрация, която се наслагва върху законите. Как е възможно това? Ми много просто. Административните органи не са гаранция за зачитането на правата на работниците. Точно обратното. Колкото повече закони и бюрокрация въвеждаме, толкова по-зле се защитават работниците. Не подкрепям създаването на такъв орган, защото това означава още повече бюрокрация, още повече борба срещу неефективните национални органи. Някой ще трябва да плати за това. Опасявам се, че работниците ще платят цената. Няма да има полза. Госпожа Кунева има думата. Моля ви, колеги, за тишина. Европейки архиергасияс. Αυτός ο са... Европейският орган по труда а, звучи добре. Но какво ще кажем на работниците, които не получават заплата, не получават социална осигуровка, не са застраховани срещу професионални рискове? Има стотици европейски граждани, които работят на черно – Трябват истински мерки, а не само а, празни приказки. Какво ще бъде мястото на този орган? Каква ще бъде неговата стойност, а, след като няма да извършва проверки и да установява нарушенията? Как ще защити тогава работниците? и как ще се погрижа за това условията на труд да бъдат добри. Така че този орган трябва да има наказателно-правни правомощия. Госпожа Язловецка за една минута. Благодаря, госпожо председател. Създаването на нова агенция ще окаже сериозно внимание. Моля за тишина в залата каза председателят. Госпожа Козловска продължава. Бяха подчертани от страна на комисаря правата и задълженията на унези, които наемат работници на вътрешния пазар. Необходимо е да има и повече сътрудничество между компетентните органи на държавите членки. Новата агенция трябва да работи за преодоляване на погрешните представи за свободното движение на работници в Европейския съюз. Освен това, трябва да се обърне внимание на ефикасното